Okay, Уважаеми колеги, извинявам се за закъснението. Ако мога сега да премина към съобщенията на председателя и за назначаването на докладчици и автори по ще ви уведомя за решенията на среща на координаторите. Сега за докладчиците за регламент изменя, изменящ регламент 216, що се отнася до въздухоплавателните услуги. Групата на социалистите ще предостави докладчик за предложението за регламент за прилагането на едино европейско небе. ЕНП ще предостави докладчик за предложението за решение на Европейския парламент и съвета за развръщането на оперативно съвместими а, системи. Групата АЛДЕ ще излъчи докладчик и за предложението за регламент изменящ регламент 1365 за статистическите данни за различните видове на транспорт по вътрешни водни пътища. Ще бъде предоставен докладчик от една от групите, а пък също така се постигна споразумение да се използва процедурата по член 49 13 член а, и а, ще се направи становище. За зелената книга за дългосрочно финансиране на европейската а, економика а, нямаше решение, няма да се предприема действия. Ще се види а, а, какво ще реши Комисията за Европа към ООН по отношение на, моторните, на, на мотоциклетите. Също така ще има протокол към а, конвенцията за мобилното оборудване. Тук няма да предприемаме действия. Предложение за регламент а, за адаптиране на член 290 от договора за функциониране на Европейския съюз, координаторите решиха, че а, координаторите по постоянната комитология ще подготвят доклад. Що се отнася до проверяването на емисиите от морския транспорт. Зелените ще предоставят докладчик, като ще се използва член 49 като процедура. Има няколко документи, където няма да се предприема действие, основно по съобщения от комисията. Също така имаше и предложение за приемане на становище за економическата комисия към ООН и нейните подкомитети, но тук се взе решение да няма действие. Това решиха координаторите. По делегираните актове решението бе да се препоръча следващия парламент нашата комисия да назначи докладчик, за да проследява конкретни делегирани актове, защото следващия председател на тази комисия ще трябва да установи най-добри практики, що се отнася до предоставане на ранна информация. Календара на нашата парламентарна комисия бе дискутиран и одобрен и Бюлетините по комитологията номер 14, 15, 16 бяха раздадени. Очакваните мерки по FTL също ще бъдат пуснати с срок за коментари, но към момента ние все още не сме го получили. Това беше информацията за срещата на координаторите и за назначаването на докладчици. Ако няма коментари, да приемам, че сте съгласни с всичко, което казах. Сега продължаваме с гласуването. And I start Започвам с одобряване на споразумението относно трансевропейската транспортна мрежа ТЕНТИ. Докладчик господин Комуцакос и господин Нертюк. Електронно гласуване. Първо ще направим проверка. Сега е само проверка дали работи системата. Дали от НП не гласуват твърде много хора. За това ще проверим. Всички ли гласуваха? Закривам гласуването. Няма никой да е прекрачил лимита, така че всичко е наред. И така, самия същински вод, господин Комуцакос и господин Ертук, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 7 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравления на господин Ертук и господин Комоцакос. Следващото е пакет за техническа изправност, мандат за преговори. Това е решение да се влезе в преговори. Сигурно си спомняте, че а, това трябва да се а, гласува и в, комис... в нашата комисия. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин Кунц 35 за, 5 против, 3 въздържали се, приема се. След това госпожа Сенеловис и сега гласувайте по нейното предложение. Край на гласуването. Приема се 37 към 4 с двама въздържали се и третата част на госпожа Сансар. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 към 4, така че мандат за преговори се дава на тримата докладчици. На следващо място е, доклада на Доминик Рике за морското оборудване за отмяна на директива 9698 ЕО. Първо изменение 35 за, против, въздържали се, ако може да го проверим това. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 30 и 6 и 7 са идентични. За 36 и 7. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Пак същото мнозинство ми се струва, но нека електронно да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против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 54, 55 и 57 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 56. Устно изменение. Някой възразява ли срещу устното?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 против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се. Може ли да проверим електронно по 62 изменение? Моля, гласувайте. Всички ли успяха да гласуват? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно, май като предишното, но моля електронно гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се. Как стана тази работа, но няма значение. По някаква причина е прието. 64 за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 въздържали се, приема се. 72 и 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 и 76 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 29 езиково изменение. 77-78 всичко додолу до 88 всичките Анблок за против въздържали се, приема се. 79 е следващото от господин Парньо за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Може ли да проверим изменение 80? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 30 за, против, въздържали се. Пак проверка по 300 изменения, Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Приема се. 33 за, против, Проверка за 33-то изменение. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно и две заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Проверка за 34-то. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с равни гласове за и против. Сега преминаваме към а, самата законодателна процедура. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 за, 3 против, 3 въздържали се. Приема се. И сега за законодателната резолюция гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 за, 3 против, 3 въздържали се. Приема се и сега гласуване по между институционалното е, договаряне. Начало на гласуването. Край на гласуването. 41 за, двама въздържали се, няма против, значи се приема поздравления на господин Рикер. Okay, colleagues, we now move on. И така, колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред which is the priorities for the 2014. Приоритети за бюджета за 2014 година. Проект установище на Изабел Дюран, която отсъства. Ще замести госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Ще говоря от името на Изабел, която не можа да присъства днес. Набързо ще премина през различните параграфи и ще се спра накратко на предложенията на госпожа Дюран. В параграф първи се опитваме да вземем предвид едно предложение, което изникна в рамките на дебата по ЕМСА – морското замърсяване и новите правомощия във връзка с офшорните нефтени и газови съоръжения. Това е много важно, защото Тук преминаваме отвъд отделните теми, това, което се обсъжда в комисиите, но времено е много важна стъпка. В точка 2 се посочва несъответствието между финансовите ограничения, предложени от съвета в контекста на преговорите относно МФР. Предлагаме по-конкретни изменения във връзка с новото споразумение по МФР е, преди не можехме да знаем какви ще бъдат резултатите от дискусиите параграф 3 сме изхождали от доклада за иновации и устойчива мобилност, като сме взели предвид и ам, последиците и ефекта на научната и развойната дейност. Предлагат се и конкретни действия, а, тъй като към момента такива не се предлагат. Параграф 4 електрическата мобилност където сме включили електрическите велосипеди, влакове, трамваи, тролейбуси, защото не искахме да се спираме само до автомобилите. Този тип мобилност трябва да бъде балансирана и да се предостави широк достъп до електрическата мобилност като цяло. параграф 5 се позоваваме на подготвителните дейности в областта на устойчивия туризъм. Тук има база за много по-добра редакция, като може да се включи инициативата Косме. Считаме, че устойчивия туризъм се нуждае от нашата подкрепа, тъй като и ние изхождаме от държава, в която туризма е много добре развит. Благодаря ви за предложението, които ще направите и които ще предам на Изабел. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Дюран за нейното проекто становище. В момента сме в началото на новата многогодишна финансова рамка, която беше определена и по която парламента принципно се произнесе одобрително. Същевременно обаче тази многогодишна финансова рамка е доста ограничителна, защото за първи път средствата за парламента и за другите органи като цяло ще бъдат намалени, което се отразява и на сектора на транспорта, който сега е в една много специфична ситуация. Ще разполагаме с бюджет, бюджет, който ще намалее с около 8%, което е, ще се отрази значително и на транспортния, транспортния сектор. Както напомни и докладчика, някои от темите вече са разгледани, но те трябва да бъдат преразгледани и в светлината на новата бюджетна рамка. Не трябва да напомням ролята на нашия сектор за устойчивост устойчивото развитие и конкурентоспособността. Този сектор не винаги е бил отчитан в достатъчна степен много теми а, заслужават да бъдат упоменати в а, нашата бележка във връзка с а, бюджета. Всичко, което се отнася до четвърти железопътен пакет и което изисква средства, трябва да бъде разгледано. А, ще имаме нужда от инвестиции, а, включително от средства за механизма за свързване на Европа. Знаем, че по-настоящем има увеличение в евро, в текущи средства, но това не се отразява в много голяма степен в новата многогодишна финансова рамка. За това е необходимо още повече да поставим акцента върху агенциите, защото от дълги години ние преорганизираме тези агенции, им предоставяме нови задачи, а същевременно им съкръщаваме средствата. Комисията и съвета трябва да ни обяснят как да извършим тази реформа в транспортния, транспортния сектор, как да зададем нови задачи на агенциите при положение, че намаляваме финансовите им средства. Чух, че ЕМСА е упомената в доклада на госпожа Дюран но аз имам доста други опасения. В четвъртия законодателен пакет предоставят се и там правомощия на тази агенция, а средствата, които и се отпускат, са намалени. Така че средствата, с които тя ще разполага, са недостатъчни. И накрая, във връзка с научната и развойна дейност, вярно е, че транспорта е включен в Европа 2020, но средствата по тази бюджетна линия също са намалени. Като средствата, които се предвиждат, ще бъдат отпуснати и за транспорта, и за съвместните предприятия в тази област. Това, което искам да кажа е, че има много теми, които трябва да бъдат обсъдени в контекста на новата бюджетна рамка, като например пакета за въздухоплаването и за летищета, пакет, който ще разгледаме в идващите месеци в нашата комисия. Комисията и депутатите извършиха значителен труд в тази област с оглед постигането на по-добри резултати, но това е в разрез с новата бюджетна линия, която е зададена. Благодаря. Благодаря сега за социалистите. Госпожа Аяла. Врубяла. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Рике за изготвеното становище. Политическото гласуване се състоя миналата седмица. Имам предвид гласуването по финансовата рамка. Много ограничена, много малко поле за действие ни се оставя, особено по някои приоритети и по някои политики. И считаме, че работата по бюджета 2014 ще бъде много сложна. Това трябва да бъде подчертано в становището. Но трябва също и да наблегне на някои положителни елементи, например споразумението, постигнато от госпожа Ела и господин Рике за механизма за връзката в Европа има вече такова споразумение, което води, разбира се, и до промени в бюджета. Тук и а, съвместната оперативност става също важен елемент и това ще се отрази и на финансирането в бюджетните редове. Комисията не беше взела предвид това споразумение по този механизъм за взаимно свързаност в Европа и ще трябва от тук нататък да се съобразява с него. Докладчика подчерта няколко приоритета. Бихме могли да добавим и приоритета относно альтернативните горива и инфраструктурата в това отношение. Това се, ще се добави за бъдещите години, а сега относно туризма. Подкрепяме е едно наблюдение на резултатите от туризма и смятаме, че трябва да има бюджетна, бюджетен ред, който да е отделен на туризма. Това е политическо решение, това е част от компетенциите на Европейския съюз и не можем да стигнем само до пилотни проекти, подготвителни действия и да останем до там. Защото част от тези проекти, както вече го видяхме, функционират добре, и тези подготвителни проекти трябва да се превърнат в истинска политика и да се превърнат в приоритет на нашата комисия. И още нещо, което а, всъщност е детайл. Това становище говори за Европейската агенция за безопасност на морския транспорт. Както повечето агенции, и тук очакваме становище и може би ще трябва да променим първия параграф на това становище тук. И това трябва да бъде споменато по-долу. Благодаря следващият оратор, госпожа Мейснер. Благодаря. Да, наистина голям проблем, що се отнася до бюджета. Благодаря на докладчика, че го е отчел. Понякога има разлики между европеизацията в областта на транспорта. Ако искаме наистина свободно движение на хората, на стоките и на услугите, ще трябва да имаме трансевропейски мрежи за и съответно да вложим и нужните средства. Като цяло има повече средства, но, както го каза Доминик Рике, но виждате какво стана с бъдещия бюджет. Ние ако постигнем това споразумение за общ европейски транспорт, ще имаме нужда от повече от това, което ни се отпуска в финансов план. И съветът има списък с изисквания, който прилича на списък с искания за подаръци за дядо Коледа. Но това си остава идеален вариант. А относно агенциите, когато говорим за пакета за ЖП транспорта, когато говорим и за морския транспорт, за Европейската агенция за безопасност на морския транспорт, за офшорните платформи. Има много какво трябва, каквото трябва да се направи. Хората имат много работа. Не можем да намаляваме броя на персонала и да даваме още повече изисквания. От друга страна, имаме научно-развойната дейност. Те са много важни елементи. А относно съвместната оперативност, съвместимост на системите, и там имаме нужда от средства и електрическите автомобили, както и течният газ за корабите. Това е нещо много важно. Това са проекти, които изискват повече бюджетни средства. И относно туризма, понякога ни се дават малки суми, които трябва да разпределяме. Как с тях ще постигнем устойчив туризъм? Мисля, че трябва да вземем предвид нови идеи и да го наприложим. Благодаря сега господин Брадбон. Благодаря господин председател. Няколко елемента. Първо, относно общия подход, който имаме в това становище. През изминалите месеци и години а, чухме много повтарящи се елементи на заседанията на съвета. Да създаваме работни места, така ще увеличим економическия ръст. И мога да кажа, че ако погледнем това становище, аз не виждам нищо ново. Тоест, имаме практически и практически реалистични неща, неща, които са казани в споразуменията в съвета вече от държавите членки. Във втори параграф на това становище говори за дългият списък с искания, така както каза и колегата. Приоритетите. Приоритетите тук не са обаче тези, които аз мислех, че трябва да имаме в областта на транспорта ако наистина искаме да ги съчетаем с економическия ръст. Много е добре да говорим за тези хубави а, неща, като електрически а, велосипеди, тролейбуси и така нататък. Но първо трябва да помислим за нужната инфраструктура, която да гарантира, че хората, стоките, биват транспортирани в Европейския съюз и, и че това ще бъде първата стъпка към участието на, на транспорта в общия пазар. И колегата говори също и за агенциите. Знаете, господин председател, аз не съм особен почитател на агенциите, но считам, че да кажем това в първият параграф, а именно, че целият бюджет ще, трябва да, да зависи от агенциите, мисля, че това е грешка. И мисля, че това становище трябва да бъде пренаписано възоснова на измененията, които има и да се приориентира към економическия ръст и да се това, на това да се наблегне като приоритет, да се изключи всичко останало, като се има предвид финансовите обстоятелства, в които се намира Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Тосмун от комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички и благодаря за дискусията и за подхода, който вашата комисия винаги има към нас и за подкрепата, която ни оказвате. Ние искаме да кажем, че през 2014 бюджета за нашите транспортни проекти ще бъде 1,6 пъти по-голям, отколкото през 2013. Така че, когато водим такава дискусия, мога тук да кажа, че самото начало вече е положително, особено като се имат обстоятелствата в економическия план. Относно агенциите, знаете, че комисията предложи на 26 юни да се сръточат върху съществуващите задачи. И излязохме с а, бюджет, за който да бъде сравнително ограничен. Те първа обаче ще уточняваме тези детайли. Относно морското замърсяване, имаме бюджет, който ще бъде предложен за Морската агенция както за наблюдение на морската среда, така и за наблюдение на платформите. Относно 2020, хоризонт 2020, трябва да да съчетаем а, дневния ред за иновации и растеж с този, който имаме тук и мисля, че това е съвместимо. И относно а, съвместимостта на транспортните системи, а, имаме една двойнственост, пак а, залегнала и в програмата Хоризонт 2020 и трябва първо да наблегнем на това, което вече имаме изградено. Благодаря за вашата подкрепа и сега давам отново думата на председателя. Благодаря. Докладчика иска ли да каже нещо? Да, благодаря за тези изказвания. Аз ще ги предам на докладчика и след това тя ще поеме и ще ги вземе предвид. Срока за а, изменения на обяд на 24 юли а на 5 септември ще се гласува а, в нашата комисия, в пленарно още не се знае. Значи срок за изменения на обяд 24 юли. Следваща точка а, са а, измененията за, на директивата за свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач. Силвия Цико е докладчик. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тази директива, ако си спомняте, беше представена като пакет заедно с регламент, свързан с дигиталните тахографии. И, двете, и двата документа се стремят да намалят измамите и административния товар, като се засилят възможностите на тахографите. Но според мен предложението, което се дава от комисията, се подкрепя от изследване на въздействието, което не е адекватно, защото не се изследват достатъчна степен последиците, т.е. ние не можем да предвидим какви ще са те възоснова на тази оценка. В регламента за дигиталните тахографи ние сме махнали всички разпоредби, свързани с интегрирането между шофьорската книжка и картата на водач на тежкотоварен автомобил. Ето за това парламента гласува към онзи момент, по време на първото четене на регламента за дигиталните тахографии поискахме от комисията да направи друга оценка на въздействието, която да включва всички елементи, които бяха предложени от парламента. Много е важно за Европейския парламент да предаде това политическо послание, а именно когато комисията предлага нов законодателен акт по тези въпроси, парламента иска оценката на въздействието да е в съответствие с това, което ние предлагаме. А именно оценката на въздействието трябва да взема предвид всички аспекти свързани с постижимостта, изпълнимостта, както и предимствата за сливане на всички карти, използвани от професионалните шофьорни, конкретно шофьорската книжка и картата на водач. Искаме да се анализират всички технически решения, свързани с съвместимостта на картите и всички аспекти, свързани с защитата на личните данни и сигурността на тези данни. Освен това, искаме да подчертаем факта, че парламента не е доволен от оценката на въздействието, тъй като в тази оценка не се вземат предвид разходите за това интегриране и за ползването на отделна а, информационна система, която се ползва от различни органи. В много държави Министерството на вътрешните работи издава шофьорските книжки, а Министерството на транспорта е онова, което управлява издаването на карти на професионални водачи. Така че интегрирането а, на една система, която в момента е разделена на две, не е взето предвид в оценката на въздействието. Също така интегрирането на микрочип като спецификация за едната и за другата карта са различни. Спецификациите се различават за шофьорската книжка и за картата на водач. Също така има и разлика между европейското и националното законодателство. Много е трудно да се хармонизират всички тези законодателни актове, които съществуват в държавите. Затова ние предлагаме комисията да отегли своето предложение. На практика отхвърляме предложението, което е направено от комисията. Бихме искали комисията да направи нова оценка на въздействието, която да може да бъде предоставена на парламента в рамките на две години. Няма да приемем нов законодателен проект без адекватна оценка на въздействието. Благодаря, господин председател. Очаквам коментарите от колегите. И аз ви благодаря. Колеги, моля ви, тъй като Ева трябва да отиде в комитета, институционалния комитет, така че госпожа Лихтенбергер нека да говори от името на Зелените първа. Благодаря. Да, наистина трябва да ходя да гласувам в Комисията по правни въпроси, но съм напълно съгласна с анализа на нашата колежка. Това не е зряло предложение. Оценката на въздействието не е това, което искахме да видим просто се върви в същата оттъпка на пътека, като се игнорира позицията на парламента. Тъй като се предполага, че трябва да си сътрудничим между институциите, ние сме задължени да отхвърлим такова предложение. Има много неясни въпроси, например за защитата на личните данни различните а, набори от данни, чиповете и така нататък. Много различни неща, които биха предизвикали големи проблеми в дългосрочен план. Просто не може да го приемем. Затова трябва да върнем предложението на комисията и тя да започне от нулата, защото в противен случай ще приемем някакво предложение, което след това ще трябва да доизясняваме, ще ни създава предложение. Ние правихме много предложения, но комисията продължава да ги игнорира. Това е много важно. Искаме исканията на парламента да се а, вземат предвид и да се отразят в оценката на въздействието. Това е начина по който трябва да се стига до решение, а не комисията да си работи самостоятелно. Трябва да работим заедно. А ако не спазва правилата комисията, ще и се наложи да започне от нулата. Това е много важна тема има много измами в този сектор, така че ако имаме едно добре обосновано предложение, трябва да имаме и надлежна оценка на въздействието. Трябва да бъде направена такава и също вярвам, че трябва да върнем документа. Благодаря на колежката. Сега ЕНП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за ясната гледна точка, дадени много ем, изчерпателно обяснение на положението преди малко, така че няма какво да се добавя. Не става въпрос за преразглеждане на съществуващите разпоредби за шофьорските книжки, което си струва да бъде разгледано като възможност, но а, общо взето тук се разглежда включването на функционалност на карта на водача вътре в шофьорската книжка. Има някои недостатъци по въпросите на защитата на личните данни. Не бива да забравяме, че правилата за кандидатстване за шофьорска книжка са различни в различните държави членки и не може да бъде хармонизирана тази система. Така че групата е, на ЕНП ще гласува за становището на докладчика госпожа Майснер. Благодаря ви, господин председател. И аз на свой ред бих искала да благодаря на Силвия Цикао Тя участва и в тристранната среща и всички знаем, че след тристранната среща тя влезе в още по-голяма дълбочина по досието и за това е отличен и проекто доклада. Разумно обаче е да се попитаме дали не бихме могли да слеем някои аспекти, за да може да поспестим средства. Това би било интересно от гледна точка на комисията, но същевременно комисията не отчита всички последици за държавите членки. Не е поставен в достатъчна степен въпроса по какъв начин всичко ще се прилага на практика. Как ще се прилагат нещата на практика без това да изисква допълнителни финансови средства. Така че наистина не е назрял все още момента, защото не са взети предвид и защитата на личните данни. Опитваме се да упростим нещата, да се възползваме от научни и технически прогрес, но същевременно рискуваме данните да бъдат използвани по начин, по който не бихме желали. Благодаря ви за ЕКАРЕ. Госпожа Фостър. Благодаря, господин председател. Съгласни сме с докладчиха. Както а, казахте, наистина това е от правомощията на държавите членки. Много е трудно да се уреди въпроса. Наистина а, не можем да сме убедени, че няма да има злоупотреби. Такива ще има. Ако а, искате да имаме единно а, свидетелство за управление, то тогава, ако някъде ви бъде отнето свидетелството за управление, това означава, че няма да може да го използвате никъде. Съвета беше доста ясен в това отношение. Разбира се, че технологиите се развиват и бихме могли да помислим за нещо в бъдеще. Но да не забравяме, че а, има и хора в държавите членки, които не пътуват задължително в други държави членки. Така че това, което ни интересува тук е а, как да уредим въпроса за тези, които карат в а, Европа и как бихме могли да уредим въпроса и с съответната администрация във връзка с цената на всичко това. Наистина и това, което предвиждаме, няма да излезе ефтино и за това някои от измененията могат да бъдат отхвърлени, както предложи и Силвия. Благодаря ви. Благодаря, господин Рике. Съвсем накратко, господин председател. Благодаря на Силвия Цикало за доклада. Предложението на комисията е хеликоптера на Леонардо да Винчи. Тоест, целта е чудесна, напредничава за своята епоха, но средствата не са на лице. С оглед на натиска, който се оказва върху държавите членки за прилагането на тази идея, можем да направим това сравнение. Идеята не е чак до там реалистична. За това е основателно и предложението на Силвия Цикао да отхвърлим настоящото предложение. Благодаря за комисията. Нека да чуем комисията. Може би видяхте, че нямаше голяма подкрепа за вашето предложение. Нека да ви чуем. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко контекста на законодателната процедура е, по регламента за тахографа, комисията си отбеляза волята на съзаконодателя да подкрепи предложението на комисията за нов член 27 от горепосочения регламент. В този член се излагат принципите за използването на едно свидетелство за управление и карта на водача това наистина може да доведе до известна неефективност Същевременно обаче комисията не е съгласна с, с законодателя в това отношение, но с оглед постигането на компромис ние подкрепихме в крайна сметка текста, който беше одобрен за тахографа. Съгласихме се и с заличаването на член 27. Така че, накратко, на 19 юни комисията реши да оттегли предложението си за директива за свидетелство за управление и използването на единна карта на водача. Имахме предложение и за допълнителна мярка, но всичко беше обвързано с приемането на член 27. Сега мога да ви обявя, че административната процедура по публикуването на това оттегляне на предложението в официален вестник също беше започната. Благодаря. Благодаря ви. Преди да чуем докладчика, нека да сме наясно. Комисията възнамерява да оттегли това предложение, така ли? Да, точно така. Комисията вече взе решение да го направи. Благодаря ви, докладчика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Както упоменавам това и е в доклада, ние искаме от комисията да оттегли своето предложение а, и приканваме депутатите да го отхвърлят. Както каза и госпожа Майснер, считаме, че настоящото предложение трябва да бъде преработено. То трябва да бъде поставено отново на дискусия като а, също така необходимо да се проведе оценка на въздействието, която да отчете това, което иска парламента, преди комисията да излезе с ново законодателно предложение. Това е необходимо, за да може парламента да е сигурен, че следващото законодателно предложение на комисията ще съдържа и точната оценка на въздействието. Благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията. Аз лично съм убедена, че парламента ще изпрати ясен политически сигнал по това досие, когато гласува ясен политически сигнал във връзка с оценката на въздействието. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 юли на обяд. Ще гласуваме в Комисията по транспорта на 17 септември. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрол от страна на държавите членки върху упражнението на изпълнителни правомощия от страна на комисията. Господин Елхадрави Хадрави, господин Кунса, докладчици, заповядайте. Äh, Благодаря, господин председател. С колегата Ел изготвихме предложение, което имате пред очите си. Има няколко изменения, които получихме половината от тях идва от колегите ми тук. Аяла Сендер. Там се критикува комисията за отказа на делегирани правомощия и че това трябва да бъде и в контрола на Европейския парламент. Трябва да знаем и какви са компетенциите и какъв е персоналът, с който, от който ще се нуждаем. Госпожа Майснер моли парламента да може да упражни компетенциите си в областта на контрола. Ние сме съгласни и с госпожа Лихтенбергер. Всички сме на същото становище. Много е важно различните области да бъдат съотнесени към комисията по техническите въпроси, като едновременно с това политическите последствия бъдат минимизирани. Ето това е накратко. Това, което е решително, е, че комисията трябва да направи един, трябва да бъде контролирана И това трябва да бъде представено и в парламента. И трябва да имаме въпросната система, която ще ни позволи да разгледаме решенията. И съответно да можем да включим всички тези елементи в доклада. Благодаря, казва председателя. А сега господин Алкатрауи. Благодаря на колегата господин Кун. Добре, работихме заедно. Имаше доста изменения, които бяха представени. Те вървят в правилната насока. И това ще промени до някъде текста, но смятам, че всички сме на една и съща вълна. Има изменения, някои бяха представени от колегата, най-вече факта, че ние като парламент трябва да бъдем консултирани, така както и националните експерти при изготвянето на делегираните правомощия. И като цяло, ние трябва да участваме в процеса дори преди влизането в сила на делегираните правомощия. Целта е да можем по този начин да коригираме нещата преди да е твърде късно. Няма да влизам в подробности, оставям нещата така на този етап. За няколкото следващи седмици ще можем да се занимаем с детайлите и очаквам с нетърпение едно, едно единодушно одобрение по текста. Благодаря, казва председателя. А сега госпожа Майснер. Благодаря на докладчиците, господин Кун, господин Елхадрауи. Вече имаме опит с Лисабонския договор. Там се казва, че парламента има същите компетенции, както комисията и съвета. Но виждате, че и сега имаме все още проблем. Комисията като че ли не ни приема на абсолютно същото ниво комисията иска да си запази компетенциите, разбираме, но има и друг елемент. Комисията трябва ли да има компетенции, които да надвишават тези на парламента? Трябва ли да имаме изпълнителни актове? Смятам, че трябва да се обърнат към нас, защото това са технически елементи. Ние определено имаме нужда и трябва да, да се занимаем с тях парламента трябва да участва в по-тясно сътрудничество в законодателния процес. Иначе политическите последствия могат да бъдат много големи. Когато говорим за безопасност, ние искаме да участваме, защото това засяга директно и защитата на личните данни и също като представители на населението, ние искаме да участваме. И искаме правата на парламента да бъдат гарантирани е, за благото на цялото население. Лисабонският договор го предвижда така. Затова внасям изменения, е, където искам да кажа, че комисията трябва да спазва Лисабонския договор и да дава на Европейския парламент нужната информация и нужните средства, за да осъществява той своя контрол. Смятам, че всички сме съгласни в това отношение. Трябва да гарантираме нашите демократични принципи. Благодаря. Благодаря на госпожа Майснер. И сега, преди да дам думата на господин Крамер, нека да кажа за госпожа Майснер, че днес имаме посещение на една група от Долна Саксония. Поканата е отправена от госпожа Майснер. Надявам се тази група да намери нашата дискусия интересна. Така иначе, добре дошли на всички. Майкъл Крамер сега. Благодаря, господин председател. И много се радвам, че мога да взема думата, когато тук има немска делегация. Да, да, може. От Долна Саксония. Добре. Да, да, знам, казва оратора. С делегираните правомощия опитваме се по един заобиколен начин да си получим компетенциите. Но не може всеки път да дискутираме с комисията какво точно ще имаме делегирани правомощи или изпълнителни. Винаги водим един и същи дебат и всеки път спорим, така че трябва да имаме по-ясни указания. И тук говоря от името на госпожа Лихтенбергер. Изпълнителни и а, делегирани правомощия. Те трябва да се ограничат до техническо и административно естество. Що се отнася до политически аспект, там има нужда от съвместно вземане на решение. Комисията не може да, да си налага мнението. Вярно, винаги може да опитва, но не може да го направи. Смятам, че комисията трябва да приеме изменение 13 за различните фази на делегираните изпълнителните правомощия ще трябват критерии за ясен трансфер, а също и за контролния механизъм. Но преди да приключим с този доклад, трябва да сме сигурни дали тези действия могат да бъдат наистина приложени. И това в името на хората, които представяме тук, не можем да се откажем от това право. Има ли някой, който е, иска да добави нещо? Вернер? Да. Съвсем накратко искам да отговаря на госпожа Лихтенбергер и господин Крамер. Лисабонският договор ни дава тази опция в членове 290 и 291 в конкретни ситуации бихме могли да прехвърлим законодателни правомощия на комисията. Има дефиниция, тя не е толкова ясна, колкото му се иска на господин Крамер, но тъй или иначе определението гласи, че тези правомощия не могат да имат такива големи политически ефекти, но всъщност се оказва, че могат, че има такива а, моменти, в които комисията получава големи правомощия. Т.е. делегираните актове дали се дават или не е въпрос на решение във всеки отделен случай. Ние бихме могли да прехвърлим законодателни правомощия на комисията, но можем и да си ги вземем обратно. В един период от 3 месеца, това трябва да бъде ясно, и то с система за наблюдение, за надзор. И благодарение на това ние може да си вземем обратно правомощията и ние да си направим решението. Това обаче е проблема, когато една сам, институция сама наблюдава, надзирава себе си. Това води до проблеми, които не винаги могат да се преодолеят. Господин Алкадрави. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на още един аспект. възоснова това, което каза току-що колегата, ролята на комисията в предложенията, които представя. Тя има право на инициатива и трябва да притежава и рефлекса спонтанно в повечето случаи да предлага делегирани актове. вместо актове за изпълнение и а, по този начин да създава впечатлението, че е твърде предпазлива когато има дискусии с съвета, комисията тръгва с грешния крак, така да се каже. По погрешен начин подхожда. Затова смятаме, че е важно парламента да упражни всичките си правомощия. Бих помолил комисията да упражнява този демократичен рефлекс и да предлага повече и по-често делегирани актове. Благодаря ви. А сега не знам какво е демократичния рефлекс, какво представлява, но приемам вашата дума на чиста монета. 15 септември ще гласуваме в сегашната комисия, а 14 октомври в комисията по правни въпроси. 5 септември, извинете, 5 септември в нашата комисия е гласуването. Сега втората половина от железопътния пакет. Сега ще обсъждаме техническата част и презентацията на трите проекто доклада от госпожа Билбао, господин Крамер и господин Зиле. Започвам с доклада за оперативната съвместимост. Госпожа Барандика по същия начин ще подхождаме като вчера, по 5 минути за докладчика, по 3 минути за докладчиците в сянка и по 2 минути за останалите, така че моля докладчиците да се впишат в 5 минути. Ще ви бъда благодарен. Thank you very much. Eh, la Благодаря ви, господин председател. Миналата седмица едно лице, което пътуваше към Страсбург, не можа да стигне а, до крайната дестинация, защото влака спрял в Люксембург. Оказва се, че бългийската спирачна система не е призната в Люксембург и това а, се случва много често в рамките на единното европейско пространство. В рамките на това пространство е невъзможно да се натовари бързо влак и той да стигне до крайна дестинация, например между Валенсия и Осло. Тези технически проблеми и проблемите свързани с инфраструктурата могат да бъдат преодоляни, ако се а, огледат правните аспекти и административните такива. А, Прекалено много е ограничена модалността на влаковете поради съществуващите проблеми, а да не забравяме, че има и альтернатива на железопътния транспорт. Това се отразява отрицателно на конкурентоспособността на Европейския съюз, защото се оказва, че нейното железопътно оборудване е недостатъчно. Железопътният сектор би могъл, би могъл извинете, да играе важна роля и за намаляването на вредните емисии и в този смисъл може да допринесе за опазването на околната среда. Въпреки това обаче, железопътният транспорт по-настоящем представлява някъде около 8000 пътувания, 8000 милиона пътувания годишно, което е 10% от общия обем на пътувания в Европа като железопътният транспорт заема към 800 000 служителя. Знаем, че имаме и бяла книга в това отношение, в която са зададени и съответните цели. Ако успеем да ги постигнем, ще намалим вредните емисии с 60% в сравнение с емисиите от 1990 година. Няма да навлизам в техническите подробности, които ще обсъждаме в следващите няколко месеца, но бих искала съвсем накратко да ви предоставя актуална информация във връзка с състоянието на а, нещата. Как бихме могли да увеличим мобилността на европейските граждани, като същевременно запазим и конкурентоспособността на Европа? Много пречки съществуват в това отношение. Когато изготвях доклада си, се срещнах с 30 заинтересовани страни от различни хоризонти, като се срещнах включително и с лица с увреждания. По-голямата част от заинтересованите страни споделяха моето мнение, като е, съм се опитала в проекта доклада да представя накратко решенията, до които, е, по които се споразумяхме аз и заинтересованите страни бихме могли да постигнем добра конкурентоспособност в Европа, като се възползваме от потенциала на железопътния превоз. 8000 различни национални правила се прилагат в това отношение. Разнообразни национални компетентни органи също се занимават с този въпрос. Правилата, които се прилагат, съвсем не са прозрачни, а понякога процедурите са напълно произволни. Бих могла да ви дам пример с а, а, разрешителните по издаване. Да ви дам пример с издаването на разрешителни. Така, например, за да може даден локомотив да бъде пуснат в експлоатация, трябва да се премине през цяла поредица от процедури, за да може производителя да получи прословутото разрешително. В някои държави членки това е по-трудно, отколкото в други. Така, например, 30% от локомотивите успяват да получат тези разрешителни, а останалите не. Във връзка с оперативната съвместимост също се издават разрешителни, като Европейския съюз е предприел и съответните законодателни действия с директива 2001 наклона черта 16 както и директива 96 на на черта 48. Тези две директиви обаче не успяха да постигнат своите цели. целите бяха реалистични, но не успяхме да ги постигнем. Идеята беше да се намали с 20% времето, в което ново предприятие може да навлезе в пазара. Що се отнася до разходите по навлизането на пазара, към 500 милиона евро ще бъдат посветени на тази цел в следващите 5 години, като основната цел е да се засили европейското присъствие на световните пазари. Европейската железопътна агенция също трябва да получи повече правомощия. Тази агенция трябва да се превърне в единно гише, което да издава европейски паспорт на а, всички а, вагони и локомотиви, като ще се предвижда и възможност за дерогация в някои случаи. Трябва да се изяснят процедурите по одобряване на подвижния състав, като е, трябва да се улесни също така и процедурата по сертифициране. Същото се отнася и до неподвижния железопътен състав. можем да създадем и регистър, в който трябва да бъдат вписвани всички данни за подвижния и неподвижния състав в Европа. Господин председател, почти приключих. Много ми е трудно да убедя всички ви в правотата си, но искрено се надявам, че ще успеем да отбележим напредък в интеграцията в Европа. Благодаря ви, казва председателят. Ако успеете да приключите в кратки срокове, ще ви бъда много благодарен. Благодаря и аз, казва докладчика. Добре, преминавам към заключението. Не трябва да дублираме задачите си. Необходимо е да вземем предвид и постиженията на научната и развойна дейност. Струва ми се, че всички тези предизвикателства могат да бъдат преодоляни на европейско равнище. Железопътния сектор е много важен и той ще играе решаваща роля, за да може да се подобри мобилността на европейските граждани, както и на товарите. Някои политически решения по-настоящем блокират това решение, което не ни позволява да постигнем висока конкурентоспособност и да се възползваме максимално от това, което ни предлага железопътния транспорт. Благодаря. Ако беше вчера след обед, щяхте да видите чукчето, което веднага да чукне, като ви стече времето, но днес имаме време, така че ви оставих. Смисля, мисля, че сега можем да си позволим 4 минути. Аз съм щедро настроен днес. Давам ви 4 минути. Благодаря, господин председател, казва господин Де Грандес Паскуал. Можем да водим дискусии, да представяме е, разпалено нашите идеи, но се сблъскваме с една тъжна реалност. И ще трябва да ограничим амбициите си и да се приземим. И да проявим гъвкавост, и да не забравяме какви са конкретните възможности за изпълнение на някои политики. Трябва да одобрим един нов ЖП пакет, за да попълним празнините на предишния и да осигурим конкурентоспособността на ЖП транспорта. Но няма съмнение, че има голям брой мерки, които са предложени от страна на комисията и които са добри. Съвместимостта на системите е нещо много важно. И амбицията на комисията е важна. Споделяме доста от елементите им, текста им. Комисията говори за принципа на субсидиарност по някои аспекти. Що се отнася до предложението за директива за оперативната съвместимост, ще трябва наистина да наблегнем на иновациите, които позволяват повече такава оперативна съвместимост в ЖП транспорта. Така както е и е писано и по член 2. Също съгласни сме с принципа на реципрочност – относно характеристиките в различните държави и членки. Трябва да избегнем подводните камъни на една изключителна централизация и даване на всички промощи в рамките на Европейската агенция. Така както е по член 20, трябва да оставим място на националните компетенции, защото има подвижен състав, който се използва само на национално ниво. И за това и националните органи трябва да имат своите компетенции. Що се отнася до неподвижния състав, там също имаме много подводни камъни и националните агенции ще трябва да осигурят контрол, свързан с сигнализацията, с енергията и с контролирането на националния трафик. В това отношение трябва да наблегнем пак и на контрола върху операторите, които функционират само на национално ниво. Датите за влизане на директивата са много амбициозни. Докладчика също явно е амбициозен, защото а, иска да се скъсят допълнително тези срокове. Но това може да се превърне в много тежко административно бреме за националните агенции, както и за Европейската агенция. Но ако се разширят компетенциите, ще трябва персоналът да разполага с нужното обучение и с период за адаптация. Така че в заключение, господин председател, искам да кажа, че предложението за четвърти ЖП пакет са добри. Благодаря на комисията, благодаря и на докладчика за великолепната работа. Това сътрудничество беше наистина полезно и смятам, че вървим в правилната посока, за да подобрим ЖП транспорта в Европа. Надяваме се, че това ще насърчи конкурентоспособността и е, в цяла Европа и ще подобри услугите за пътниците. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа докладчика за ентусиазма и за енергията, която хвърли в е, тази тема. Тук има доста елементи, някои от тях политически, други технически, но оперативната съвместимост е по-скоро технически аспект и ще трябва да видим как ще отговорим на противопоставянето на, на основните фирми в този сектор. Ние трябва да разблокираме ситуацията и да напреднем по-бързо, да допринесем за добавената стойност и да отговорим на това отстояване на настоящото статукво, смятам обаче, че наистина трябва да има правилно разпределение между компетенциите на национално и на европейско ниво. Можем да имаме наистина някакво свидетелство за подвижния състав на европейско ниво. И трябва да имаме, смятам, и по-кратки срокове и да използваме по-пълноценно предимствата на двете системи. Да използваме предимствата на контрола и на националните агенции, и на европейската. Агенцията или комисията, не знам, могат да отговорят на моя въпрос. Относно сертификацията на подвижния състав, възможно ли ще бъде да се даде приоритет на този подвижен състав, който е адаптиран към различните изисквания в Европа, в цяла Европа. Тоест, той да има приоритет. Защото, например, в Обединеното кралство, както и в южните държави, габаритите, предполагам, са съвсем различни. Така че бихме могли да създадем една работна група за оперативната съвместимост на подвижния състав и въобще на цялата система. Що се отнася до агенцията. Трябва също да разгледаме и социалните аспекти. Синдикатите ни говориха за сертификацията на някой подвижния състав за специфични цели. Агенцията трябва да може да играе специфичната роля в областта. Тя разполага с нужните аспекти и може да постигне подобрение в това отношение. Благодаря сега господин Крамер. Mediterran. Е, аз е, тъй или иначе не говоря на испански, тъй че не се тревожете. От е, е, Лисабон насам, общо взето, можеш е, да дойдеш по всякакъв начин, с колело, с автобус, с кола и така нататък, но не и с влак. Така че а, това е жалко. А пък влак, влака е най-екологичното превозно средство. Имаме се възможни между релсия и сигнализационни системи в Европа. Тоест, в обобщение, системите ни са различни. Така че в Европа трябва да се стремим към европеизация. Има различни мнения против, но тъй иначе наш общ принцип е да вървим към уеднаквяване в Европа. А пък мисля, че онези национални органи, които отговарят за железопътния транспорт в нашите държави, са най-националистично настроени. Те иначе уеднаквяването ще струва пари и а, когато стане реалност а, преминаването от една система в друга безпроблемно, трябва да а, се уверим, че не забравяме целта за климатичните изменения за намаляването им. Влака е важен в този смисъл. Така че да не забравяме, че одобрението а, изисква много пари на един тип превозни средства, железопътни превозни средства от една държава в друга, освен че струва милиони, отнема и две години. Типовото одобрение трябва да може да се одобрява в една държава членка и да се признава автоматично в останалите, а не да трябва човека да кандидатства във всички държави членки за типово одобрение. Преди 4 години мислехме по тези въпроси, обаче те никога не се сбъднаха тези наши идеи четвъртия пакет трябва да се уверим, че ще проработи. В крайна сметка нещата да се случат. Националните органи и Европейската агенция трябва да работят заедно. Това, което ние искаме, и докладчика го иска, е да има едно общо гише, така да се каже, което обаче да работи с националните агенции, не някаква е, огромна агенция като слон, която да замести всички останали 27 агенции, а не. по-скоро да си има разделение на отговорностите. Европейската агенция да взима едни решения, а пък е, националните да си имат собствени правомощия отделно по други въпроси, по национални въпроси, но тъй или иначе да има едно гише европейското, към което на първо място да се обръщат а, е, за регистрация. Има вече примери при които европейското ниво работи много ефективно. Така че нека да го направим и по същия начин, така че Европейската железопътна агенция да стане първото място, към което да се обръщат по различни въпроси заинтересованите страни. Когато става въпрос за правомощията на управителите на инфраструктура. Тези компании играят важна роля. Трябва да ги привлечем в процеса. И вече който ще взема решението, трябва да си носи отговорността за него. Няма проблем. защо вагоните да не получават типово одобрение в една държава. Ако нещо се случи, нещо не е както трябва, към производителя да се обърне засегнатото лице, той да носи отговорността, ако вагоните не отговарят, така че да носи в крайна сметка едно лице отговорността. Следващия оратор. Благодаря на докладчика за поставянето на акцента там, където трябва. Няма да се впускам в подробности. А, ще обсъждам на, и доклада на господин Крамер, както и собствения ни, ми доклад ще бъде обсъждан, така че а, нещата са взаимосвързани. Проекта за оперативната съвместимост вече е на етап политическо споразумение. Техническата част вече е отработена. А, така че трябва да продължим да работим с съвета по политическата част, техническата вече сме уточнили. Искам да посоча някои аспекти. Едината система за регистрация на транспортните средства и единен подход към сертифициране на, вагон, на, на локомотивите и на подвижния състав. В европейския пазар ние виждаме препятствия, предизвикателства. Защо това е така? Посетихме Европейската железопътна агенция преди време. Искахме да видим каква информация е налична там. Стана ясно, че когато има въпроси за някои изолирани части от пазара, тази агенция няма никаква представа какво се случва. Да не говорим за това, което се случва в трети държави. Също така за междурелсовото разстояние 15-20, те не знаят къде какво е. Така че Европейската железопътна агенция трябва да има възможност да поддържа една нормална база данни, която да се предоставя на съответна цена срещу заплащане, когато се поиска информация от трети държави. За сертифицирането на локомотиви от трети държави, това е лесно, защото рядко от трети държави пресичат такива локомотиви в Европа, но трябва да се предвиди някаква гъвкавост, някак някакъв вид прагматичен подход, така че отново повтарям, трябва да се установи една а, нормална база данни. Така че трябва да се избегне този отрицателен обратен ефект в изолираните пазари. Намалява се а, Намаляват се бизнес възможностите на операторите от трети държави, но това са аспекти, по които може да се постигне подобрение. Не виждам кой знае какви препятствия, които ще ни попречат да стигнем до решение. Благодаря ви. Госпожа Майснер и господин Зин по две минути. Благодаря, господин председател в Европейския съюз имаме принципа на свободно движение на стоки, хора, услуги и така нататък. Това хубаво звучи на хартия, но не съм съгласна с всичко, което каза колегата, но а, или иначе може да си караш в цяла Европа с кола, с а, лодка, с кораб или а, с велосипед, но не и с влак. Пътуването с влак през цяла Европа не е толкова лесно. Говорим за един пазар на железопътния превоз, но явно държавите членки така бъркат в турбата с мръсните трикове, когато трябва да защитават собствените си интереси. Германските влакове не могат да минат през някои държави което забранява свободния достъп до инфраструктура. Т.е. опитват се с всички сили да предотвратят достъпа до тази инфраструктура това, което а, сме виждали в миналото, наистина цяла палитра мръсни трикове с различни междурелсови разстояния и така нататък. Но общо взето, когато имаш различно междурелсово разстояние, не е възможно да има оперативна съвместимост. Имаше един исторически момент, когато тук в Европейския парламент успяхме да се е, да съберат заедно представители на Deutsche Bahn и на е, френската система за железопътен транспорт и ги накарахме да си говорят за техническа оперативна съвместимост. Това е исторически момент, според мен. Сега обаче при четвъртия железопътен пакет се надявам да постигнем истински прогрес и да се предвижваме свободно, независимо къде живеем. Господин Парньо е следващия. Е, сега не знам, вие бяхте от германска страна, вие от френската ли ще говорите сега? Две минути. Благодаря ви, господин председател. Актуалният режим по издаване на разрешителни за подвижния състав фактически процедурата е много много дълга. Както каза докладчика, подкрепям Европейската комисия в нейната идея постепенно да се увеличат правомощията на Европейската железопътна агенция по отношение на издаването на предварителни разрешителни за използването на мотрисите. Споделям и анализа на комисията по отношение на необходимостта за засилване и ам, съкръщаване на сроковете по издаване на разрешителни. Все пак срока, който се предвижда в директивата, по мое мнение, е неподходящ. Говорим за сътрудничество между националните железопътни агенции, Европейската железопътна агенция. В такъв случай би било добре да се уеднакви процедурата по издаване на разрешителни, за да се премахнат и сегашните пречки но Европейската железопътна а, агенция трябва да играе основна роля в тази процедура. Тя трябва а, да следи а, за а, нейното изпълнение. А, упоменахме възможността за превръщането и в единно гише. А, това е много добра идея като всяко последващо увеличаване на правомощията на Европейската железопътна агенция трябва да бъде обект на внимателен анализ, като се отчитат резултатите от настоящата реформа. Както помена и председателя, много е важно да се дадат тези правомощия, те да бъдат а, разписани в законодателния акт, но това трябва да стане в рамките на достатъчен преходен период, който да даде възможност всичко да се случи на практика. Не мога да подкрепя а, изменения 67, 69 и 66 в този контекст. Благодаря, господин Рош. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Аз бих искал да се присъединя към това, което казах Майкъл Крамер и Кезин. Аз обаче бих искал да се спра най-вече на общите аспекти, свързани с железопътния превоз. Нещо, което забравяме много често е, че железопътните агенции създават съответните работни места. Да не забравяме, че в железопътния транспорт работят към 36 милиона граждани. Много голяма част от износа на Европа също се осъществява чрез железопътния транспорт, което само показва колко е важна неговата роля. За бъдеще ще трябва да се конкурираме с Япония и Китай в това отношение и за тази цел е необходимо да насърчим научната и развойна дейност, за да може този сектор да продължи да бъде от полза за всички държави членки. Необходимо е да разполагаме с ефективна индустрия и да извършваме ефективна научна и развойна дейност. Следващото нещо, на което трябва да наблегнем е качеството на работните места, защото в Франция, Германия и Полша по-настоящем липсват квалифицирани служители В това отношение има доста различия между държавите членки, поради което трябва да отделим специално внимание на този момент. Считам, че всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид в контекста на настоящата тема. Председателя, преди да дам думата на комисията, бих искал да кажа няколко думи. А, нека да не гледаме а, само на железопътния транспорт в а, изолиран контекст. Ако ам, всъщност погледнем и се съсредоточим само върху този сектор и тези три доклада, ще видим, че те са съществена част от железопътния пакет. Защото тук говорим за капацитет и за оперативна съвместимост и те са придружени с безопасността. Затова е много важно да изслушаме внимателно това, което казаха и колегите. Тези три доклада са може би най-важните в този контекст. Да, управлението също е важно, железопътната политика винаги ще е на лице, но тези три доклада са много важни и трябва да помислим как да се справим с оперативната съвместимост. Както е, всички казахте, наистина безсмислено е, глупаво е през 2013 година да е, нямаме възможност да е, прекусим Европа с влак. Матио също беше прав. В Европа сме лидери на железопътната технология – но ако искаме да запазим позицията си на лидер на световната сцена, трябва да пречупим тези национални пречки, които съществуват по-настоящем и да помислим върху това, което можем да предложим като европейска индустрия. Някои от вас са ме чували да правя подобна аналогия и преди. Във въздухоплаването, гражданското въздухоплаване, се прилагат едни и същи правила – а по-настоящем в железопътния транспорт това не е така. Самолетите могат да летят в Европа свободно, но нещата стоят по съвсем различен начин за влаковете. Затова нека да помислим върху оперативната съвместимост, нека да преодолеем техническите проблеми и нека това да не бъде на цената на безопасността. Това от своя страна ще ни доведе и на въпроса за управлението. Доста политически аспекти са свързани с управлението, но както казах, и за да се върне на това, което каза Майкъл, нека да не се стига до там след няколко години да се върнем назад и да а, погледнем това, което е било залегнало в пакета. Сега задаваме това, което ще ни послужи за в бъдеще. Пет минути за представителя на комисията, господин Паке. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че споделят амбицията на комисията по тази критична част от третия железопътен пакет. Благодаря и на госпожа Билбал за представенето и за доклада. Както членовете на парламента посочиха, докладчика в някои отношения е по-амбициозен от комисията. И докладчика е прав в това отношение. Ние приветстваме доклада и залегналата в него амбиция. Позволете ми да направя няколко коментара по а, внесените по доклада изменения. Освен общата структура на доклада, която потвърждава подхода на комисията, има и някои други важни изменения. Първото е следното. Докладчика засилва ролята на агенцията по отношение на издаването на разрешителни. Въпросът сме имали възможност да го обсъждаме вече и много добре знаете, че този аспект е един от най-щекотливите в съвета. Аз вярвам, че докладчика, както и депутатите, които взеха участие в дискусията, вярвам, че агенцията трябва да може да издава такива разрешителни, за да може да продължим напред, така че приветствам внесеното в това отношение изменение. Относно създаването на единен регистър на железопътните превозни средства и това е добра идея, тъй като по този начин ще имаме единно управление на мотрисите. Това се вписва и в процедурата за единно разрешително. Но а, има и още един аспект, който не беше повдигнат тази сутрин, но беше повдиган многократно в миналото въпросът за ресурсите. Той също, ще, а, той също е важен. Ресурсите а, все още не са включени в. А, бележката с финансовите средства на комисията, но със сигурност ще трябва да се преразгледат финансовите средства, за да видим дали предвидените средства отговарят на бъдещите правомощия на агенцията. Приветстваме и съкръщаването на преходния период, ако ми позволите да се спра и на този момент – предложението на комисията се разглежда подготвителния период за агенцията, нещо на което се спряхме и преди няколко седмици, две годишния преходен период, който предлага комисията, ще даде възможност на агенцията постепенно да поеме своите задачи. И това ще доведе до постепенното издаване на разрешителни. Периода от една година не е невъзможно да предвидим такъв а, период. Той може да послужи за база за последващите преговори с съвета. Бих искал да коментирам две неща от тези, които чух от колегите ви преди малко. Оперативната съвместимост и достъпа и това, което каза госпожа Аяла Сендер. Вие се спряхте на продажбата на билети. По въпроса за достъпа. Агенцията в момента актуализира STI във връзка с оперативната съвместимост. Имаме и комитет, който работи по въпросите на риска, така че ще разполагаме скоро с а, а, законодателство в това отношение. Колегите ми са на ваше разположение, госпожо Аяла, ако искате да навлезете в по-големи подробности. По отношение на билетите обаче не сме в толкова напреднала фаза. Но ще може да обсъдите въпроса с колегите също така. По въпроса за националните агенции за безопасност. Да, действително, възможно е в някои отношения националните агенции да останат компетентни, например по въпросите за инфраструктурата, като в съвета, например, предложиха някои от компетенциите да останат за националните агенции, например тези, които се отнасят до подвижния състав. Но в контекста на индустриалните ни амбиции и в контекста на е, интегрираната железопътна система в Европа е, ще има все по-малко и по-малко национален подвижен състав, така че винаги ще, е, производителите ще имат право на избор между Европейската агенция и националните агенции. Благодаря. Благодаря. Докладчика отново госпожа Билбао. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за изказванията. Явно всички сме съгласни с нуждата да напреднем в областта на оперативната съвместимост, която определено е проблем сега. В 21 век сме, говорим за иновации, за създаване на работни места на европейско ниво, за научно-развойна дейност и мисля, че ще ни трябва малко повече смелост, за да вземем съответните решения. Не сме тук да си губим времето и е, в излишни дебати. Трябва да напредваме. Това е каквото трябва да правим. И трябва да помислим каква ще е ролята на Европейската агенция. В измененията има вече подобни предложения, има и крайни срокове, има и работна програма. Ние вече имаме известен опит в това отношение с Европейската агенция по въздухоплаването. Ще трябва да помислим как да решим проблема и с Европейската агенция по ЖП транспорта. Смятам, че когато казаха колегите, че тримата докладчици трябва да работят заедно, за да се адаптира текста, това е вярно. Съгласна съм и показаното относно конкурентността на Европа, конкурен... конкуренцията тук, защото виждате губим пари в излишни административни процедури по разрешителни за преминаване през дадената територия. По този начин не можем да осигурим пътникопоток и товаропоток. Трябва да се намали преходния период, както вече беше казано, и е съответно искам и да благодаря на комисията за изказването. Надявам се, че ще можем да работим заедно. Призовавам към повече политическа смелост. Трябва да действаме. И понякога като че ли се страхуваме, когато отворим пазара, че ще загубим това, което всеки вече е постигнал в своята държава. Но това е нещо, което засяга, засяга всички ни и има какво да се спечели. А ако не изградим един европейски проект, мисля, че можем много да загубим, защото няма да сме конкурентно способни спрямо Япония и Китай, които напредват много бързо в тази област. Ние сме един женски екип. Надявам се, че ще напреднем добре в бъдеще. Благодаря. Благодаря. А сега Следващия доклад относно безопасността на железопътния транспорт. Докладчик е Михаил Крамер. 5-6 минути, не повече. Благодаря. Благодаря. Относно безопасността на ЖП транспорта, много важен елемент, ако съпоставим жертвите в различните пътнотранспортни происшествия и ЖП транспорта. Има доста жертви по пътищата, но когато стане влакова катастрофа, всичко се тръби навсякъде и се преувеличава. През 70-те години е имало над 400 жертви на такива катастрофи, влакови инциденти, докато днес имаме не повече от 100 при невероятното увеличаване на пътникопотока. Над 3 милиарда души пътуват с влакове днес. Така че мисля, че има за какво да се похвалим. Има също така и а, производители, на ЖП е подвижен състав. Този сектор е европейски и то от много години. Трябва да има сътрудничество с всички заинтересовани страни. Трябва да има сътрудничество и между докладчиците, защото трябва да има съгласуваност, така както каза господин председателя. Ако искаме на сертификация, то тя трябва да бъде осъществена от Европейската агенция. Но това означава, че и местните, националните власти ще трябва да продължат да изпълняват дейността си. И трябва да видим каква ще е връзката между Европейската агенция и националните. Няма нужда да търсим новости, ако не се облегнем на това, което вече имаме. А ако имаме, примерно, мотриси, които могат да се движат навсякъде в Европа, това е добре. Защо да, да поръчваме нови такива локомотиви, ако вече имаме такива? Просто трябва да проучим възможностите. Има също така отговорности, които трябва да бъдат поети от агенциите, националните законодателства, които ще бъдат засегнати, трябва да бъдат уведомени, защото имаме цяла серия от законодателни действия, които ще бъдат включени. За тази цел правилото, което мислим да предложим, е да се, по, да се правят изменения в националните законодателства само ако те са били уведомени. Например, представете си сигнализация която се различава в различните държави. Трябва това да се хармонизира, например. Има друг въпрос също относно транспорта на опасните продукти. И там трябва да имаме европейско законодателство. Можем да намалим сроковете също. Защо да чакаме повече? Това само ще насърчи към повече застой. Хората ще си кажат, а има време и накрая няма да успеят да а, постигнат промяната в срокове. Виждам какво става в Берлин. Немските а, железници не спазваха законодателството и разбира се, имаше и нарушение на закона но се оказа и, че е, това означава засегнати работни места, така че трябваше да се каже по някакъв начин внимателно, тук не се спазва закона. И това беше свързано с безопасността. Не бива да се забравям. че имаме над 6000 а, километра ЖП път, но няма ни един локомотив, който да може да се движи по всичките тези 6000 км. Така че разходите ще се намалят, ако имаме адаптиране на мутресите, Вече имаме доста добра равносметка в областта на безопасността, така че трябва да продължим. Бах, господин Бах. Трябва да помислим. Повече Европа, по-малко Европа. Мисля, че всички искаме повече Европа. И като цяло съм съгласен с Бран Симсън, нашия председател, когато той казва, че имаме нужда от оперативна съвместимост 100% и че трябва да премахнем техническите несъответствия, иначе никога не бихме могли да напреднем. Смятам, че тези е, три предложения на комисията и трите доклада съответно са много важни за развитието на ЖП транспорта за бъдеще. Що се отнася до доклада на колегата Крамер, той го обясни. ЖП Транспорта е много безоп... по-безопасен от всички останали и смятам, че е, условията трябва да се запазят. Преструктурирането ще изисква и съответното адаптиране, защото има много заинтересовани страни, има също и подиспълнители, които обаче не използват същата култура, не прилагат същата култура на безопасност. Относно казаното от колегата Билбао, тя говори и за един пример за превоз от Белгия до Люксембург. Това наистина отразява факта, че сега с отварянето на границите, с промените и обединението на Европа, ситуацията вече не е адекватна. И за това се радвам, че докладчиците искат да работят по темите заедно, защото наистина това е най-доброто решение. Относно доклада на Майкъл Крамер, за намаляване на националните разпоредби. Нещата трябва да се съгласуват. В това отношение смятам, че отговорностите трябва да бъдат посочени много ясно. И докладът на Майкъл Крамер трябва да бъде подсилен. И трябва всеки да си знае компетенциите и отговорностите и да не става дублиране в областта на националната безопасност трябва да се спазват естествено националните правила. Те не могат да бъдат преразгледани към по-низко ниво. И относно поддръжката на, на жепелиниите, съгласен, съгласен съм с тях, но не съм съвсем съгласен относно социалните аспекти. Социалните аспекти са тясно свързани с сигурността. Именно за това смятам, че е контрола на работното време също трябва да бъде отразен в този доклад. И малко нещо важно, член 10. Относно а, сертификати за безопасност, трябва да внимаваме много. и трябва да да осигурим също и анонимност, когато се докладват инциденти. Тук можем да се, да се вдъхновим от казаното за въздухоплаването. Госпожа Яла Сендър, 4 минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Михаил Крамер за начина по който е подходил по въпроса. Може би по някои аспекти се различават нашите мнения, но според мен трябва да засилим ролята на Европейската железопътна агенция и нейната способност да издава европейски сертификат за безопасност. Но мисля, че съществува известен макар и не много голям риск за неясно дефиниране на нивата на отговорност и някои национални органи може да отреагират, защото има някои слухове, които се носят по отношение на Европейската агенция и четвъртия железопътен пакет, така че може да има риск от прехвърляне прехвърляне на топката, прехвърляне на отговорността. Мисля, че това, а, Михаил, трябва да бъде уредено точно. Кой какво ще прави, кой ще отговаря за какво. Макар, че ще, в същото време ще се засили ролята на Европейската агенция да сертифицира. Това не означава, че националните оператори, органи и управители на инфраструктура ще загубят своите отговорности. Те също ще трябва да носят своята съответна отговорност. Не бива да се прехвърля отговорността, топката от един на друг и ако нещо стане, да се прехвърля вината. Що се отнася до инфраструктурата? съществува склонност решенията да се държат здраво в ръцете на националните органи. Добре, могат да си го запазят, да покрият тази сфера, просто да не издребняване, но тъй или иначе предвид нивото на технологиите към момента не бива да имаме 20 8 различни органа, които да се занимават с инфраструктурата по-отделно. Общо взето да няма издребняване, е, като гъби да се появяват някакви местни органи и да цепят, така да се каже, косама на две. Трябва ни европейски подход. Трябва ни отново подхода с единото гише. Да се опитаме да упростим нива, е, нещата и на национални ниво, доколкото можем. Както и в доклада за оперативната съвместимост виждаме този проблем и при трамваите. Може би тук проблема е германски, ще се опитам да го дефинира малко по-ясно, но е, искам да се уверя, че а, и трамвайните мотриси ще подлежат на някакви критерии за безопасност, но сякаш липсват ясни критерии как ще се мониторира това чрез делегирани актове. Следващия оратор има думата за 4 минути. А, извинете, малко се забавих, за да изслушам до край превода. Благодаря. Михаел, трябва да кажа, че много голяма част от твоя доклад а, ми импонира и съм съгласен с него, особено в областта на дефинирането на наказателната отговорност и на отговорността по принцип. Мисля, че добре си се справил а, с това да сведеш до минимум забавянията и сроковете. Наистина е важно да придобием известна инерция, тласък на тези неща. А, за да не се случи така, че а, до безкрай да отнема а, извеждането на националните правила за сметка на европейските. Що се отнася до единния сертификат за безопасност, трябва да е в компетенциите и в отговорностите на Европейската железопътна агенция. Ако се опитваме да внедрим много сложна система, няма да постигнем единния пазар, към който се стремим. Има някои области, на несигурност. Какво се има предвид под единен сертификат за безопасност за конкретни операции? Дали това е термин свързан с чисто географско сертифициране или когато имаме два различни типа инфраструктура в една и съща а, зона, област географска, какво правим? Трябва да сме сигурни тук. Става ли въпрос за високоскоростните или за традиционните мрежи? Така че дефинициите тук са много важни, така че географския обхват също да се покрие. Що се отнася до а, авторизирането на управителите на инфраструктура, да се дава от националните органи, се предлага в доклада. Но според мен в бъдеще би могло да се мисли за уеднаквяване конкретно за високоскоростните линии, които са трансгранични. Важно е тези а, транснационални инфраструктури да се а, третират единно, а не някъде да се постави някаква хипотетична граница, където а, общо взето минава държавната граница. Не искаме да спира там влака, той е набрал вече висока скорост, защо да го спираме? Що се отнася до а, следствените органи по различни инциденти, трябва да има а, трансгранично сътрудничество. Ако а, Европейската агенция е натъмно, не знае какво се случва, а, няма да помага по никакъв начин това на разследването а, така че трябва да се опитаме да предотвратим конфликти на интереси. Харесвам идеята на госпожа Билбао за идентификационен код и регистрация на превозните средства в Европа, що се отнася до а, работното време на водачите, на, на, на, на машинистите, а, ще има много важно разграничение между безопасност, правила за безопасност и социални правила. А, важно е да а, си дадем сметка, че ако сме твърде предписателни, може да стигнем до, абс, до абсурдни а, ситуации, да кажем от 10 минути закъснява влак а, и а, поради това машиниста му се удължава с 10 минути работното време, той казва не, тук спирам край, няма да стигна до последната спирка, защото ми е свършило работното време. Не бива да се стига до подобни абсурдизми. За това трябва да вградим известна гъвкавост в правилата за работно време. Става въпрос за железопътна мрежа, не за някаква друга. Трябва да имаме това предвид, за да не се стигне до блокаж на системата. Господин Зила, 4 минути. благодаря, Брайан. Първо искам да благодаря на Михаел за действията, които е предприял, за да стигне до това предложение, което е в синхрон с останалите. Има някои елементи, на които искам да привлека вниманието ви. Единия сертификат за безопасност трябва да бъдем внимателни и да е ясно, че в неговата част Б на предложението до известна степен е елиминирана, т.е. има повече изисквания в част А и това трябва да го разбираме. Надявам се тази част А от предложението да стане по-сериозна, дори в частта си за единия сертификат, който да се предоставя от Европейската агенция за железопътен транспорт. Но много компании а, не искат да оперират в повече а, а, от една държава членка, което означава, че за тези компании ще е по-трудно да получат а, подобен сертификат, ако кандидатстват пред Европейската агенция, ще им е по-скъпо да кандидатстват пред Европейската агенция, отколкото пред националните органи. Ако говорим за заинтересовани страни, трябва да имаме предвид на първо място техните интереси и тяхната полза, да не влушаваме положението за тези страни. Съгласен съм с срока от 3 месеца след подаване на заявката на молбата, но малко се притеснявам за транспонирането на тези срокове от намаляването от две години на една година. Дали са готови националните органи да транспонират само за една година? Ако е да, отговора, тогава ги поздравявам. Също така по въпроса за разследванията, ако има инцидент, трябва да бъдем особено внимателни, защото е важно да се има предвид кой взема решенията и дали в резултат косвено от това решение се е случил съответния инцидент или пък по някакъв начин се отнесе вината към неправилната страна. Трябва да избегнем конфликт на интереси. Тези следователи трябва да бъдат независими и безпристрастни. Също така се притеснявам накрая по отношение на тази система за анонимно сигнализиране за евентуални заплахи или пък проблеми с безопасността. Ако системата не е анонимна, тогава може да се стигне до възмездие, до, до отмъщение от страна на работодателя. Разбира се, това е един сценарий, който можем само да съжаляваме, ако се случва. Но а, анонимния начин на сигнализиране е според мен единствения начин това да се постигне. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Количек. 4 минути. Děkuji, já snad je ani nebudu potřebovat. Е, chtěl bych říci... Благодаря ви, господин председател. Нямам нужда от 4 минути за това, което ще кажа. Бих искала съвсем накратко да подчертая, че колегите грешат, ако смятат, че ако имаме само една агенция за сертифициране в целия Европейски съюз, то тя ще е най-правилното решение. Струва ми се, че тази агенция ще бъде изключително заета, ще се нуждае от много персонал, от съответното пространство, от съответните финансови средства, което от своя страна ще доведе до повече финансови ресурси. А съвсем друго е важно за оперативната съвместимост. За оперативната съвместимост е важно да имаме едини законови правила – Необходими са ни електрически е, мотриси и съответните правила. Нуждаем се и от набор правила за безопасност, като посочим и само един орган, който да е компетентен по тълкуването на тези правила. Самото изпълнение на задачите не може да се извършва само от една единствена агенция. Тази агенция няма да може да се справи с поставените задачи. Затова считам, че от една страна трябва да имаме набор от правила, който ще е много важен за европейската железопътна система – единни правила за сертифициране, за безопасност и така нататък. Но тук пък възниква другия, другия въпрос. Кой ще упражнява контрол върху изпълнението на въпросните правила? Аз считам, че Европейската железопътна агенция трябва да отговаря за контрола. Тя трябва да следи за спазването на всички тези правила – Сертификатите могат да бъдат международни, без значение дали се отнасят за инфраструктурите, за двигателите или за нещо друго. Но ми се струва, че никой дизелов локомотив не може да прекоси Европа. Имаме три вида двигатели към момента за локомотиви, но нито един от тях не би позволил на мотивите актрисата да прекоси цяла Европа. Затова не трябва да забравяме и тези технически подробности. Съгласен съм също с това, че разследването на инцидентите трябва да се извършва своевременно. В 90% от случаите на катастрофи, автомобилите са причината за катастрофата, а не влаковете. Благодаря, казва председателят. Господин Засада. Благодаря ви, господин председател. По въпроса за сертификатите и това дали те могат да бъдат издавани от Европейската железопътна агенция. По принцип, считам, че това е добра идея, но не трябва да забравяме и някои специфики на железопътния транспорт, които могат да оправдаят някои изключения от правилата. В някои държави членки, тези, които имат външни граници с трети държави, съществува съвместна система. В тези държави членки има съвместна инфраструктура с съседните държави. И ако решим да спазваме правилата стрикно, то тогава може да се стигне до ситуация, в която подвижния състав на трета държава не може да влезе във въпросната държава членка. Струва ми се, че националните органи на тази държава членка трябва да са упълномощени да издадат разрешително за подвижния състав на третата държава. Господин Зиле каза, че сертификата е добра идея, но не трябва да забравяме, че е необходимо да предвидим изключение от правилата. По въпроса за оперативната съвместимост, и тук трябва да се отчете спецификата на а, съответната държава членка и да се предвидят и изключения. По преходния период. Може би предвидения тук преходен период не е достатъчен Необходимо е да го удължим, за да имаме по-добра подготовка. Благодаря господин Паке от комисията. 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Отново бих искал да благодаря на докладчика за амбициозния доклад, който в много отношения отива отвъд предложението на комисията. Благодаря също така на Михаил Крамер. Във вашето представяне вие поставихте безопасността в правилния контекст. Разбира се, че не трябва да а, поставяме в опасност безопасността. Затова ви благодаря за вашето представяне и за мястото, което сте отредили на безопасността. В дискусията възникна въпроса за оперативната съвместимост и сътрудничеството между Европейската и националните агенции. Едно нещо искам да подчертая по безопасността. Ако Европейската железопътна агенция издаде сертификата, то тогава и националните агенции по безопасност също трябва да имат компетенции по упражняване на контрол. Има начин да се подобри управлението на безопасността като цяло, така че предложението е добро. Няколко по-конкретни коментара бих искал да направя сега. Нуждаем се от прозрачна и стриктна крайна дата за транспониране, така че всичко, което казахте в това отношение е изключително полезно. По предложението за намаляването на преходния период Подкрепям това, което каза и госпожа Билбао малко по-рано. Да, това е възможно на практика, но а, трябва да вземем предвид и конкретната специфика. Относно обхвата на определенията и някои други разпоредби, трябва да ги разгледаме в а, светлината на доклада за оперативната съвместимост. Докладчика предлага да се даде възможност за комуникация във връзка с потенциалния риск. Предлагате също така Европейската агенция да играе важна роля при определянето на правилата от националните агенции и предлагате система за подаване на сигнал за инциденти. Това е изключително полезно. Комисията може да подкрепи вашите предложения, но разбира се това означава, че трябва да се мобилизират и съответните ресурси. а е необходимо да помислим, разполагаме ли с тези ресурси. Това може да бъде направено в контекста на бюджетната дискусия. Агенцията като разследващ орган. Трябва да вземем предвид дали няма конфликт на интереси между в тази альтернатива агенцията, която приема правилата и контролира тяхното спазване – може би намерението ви беше малко по-различно, за това ще обсъдим въпроса с докладчика и с докладчиците в сянка. По трансграничната инфраструктура и предложението ви в това отношение мога да го подкрепя. Да, разбира се, за в бъдеще ще има повече трансгранична инфраструктура и това изцяло се вписва в работата на парламента по трансевропейските транспортни мрежи. По работното време на машинистите, да, изключително полезен коментар направите. Благодаря ви. Is... Благодаря. А сега пристъпваме към Европейската железопътна агенция. А, извинявай, Майкъл, забравих. Извинявам се, извинявам се. Имаш думата. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха думата. Смятам, че е ясно на къде вървим. Искам да кажа, че нямаме намерение да а, изграждаме една агенция, която да взима решенията за всички. Националните агенции също ще могат да продължат да си работят. 95% от решенията се взимат на национално ниво. Не няма да изграждаме една огромна структура, която да взима всички решения. Няма също така да казваме, че а, агенцията ще има сложна функция. Робърт ти говори за изключенията. Това ми напомня и казаното от госпожа Аяла Сендер. Например, в Карсруе има една магистрала, която пресича града. И има едно преминаване от магистрала към ЖП транспорт. Това е изключение. В някои случаи трябва да може да има преминаване от една система към друга. Но, Ларс, ние не сме в рамките на националните системи. Дори във Франция има две различни системи. Не може да има национално решение, защото има разделение на национално ниво. Такъв е случая и в а, балтийските е, държави, няма съместно решение между тях и при европейска сертификация 95% ще, решенията ще се вземат на а, национално ниво. Що се отнася до детайлите, ясно е, че те ще трябва да бъдат решени на национално ниво. По... Сега, по происшествията. Знаем, че при навигацията имаше инциденти, с които се занимахме много подробно. Трябва агенцията да бъде информирана, за да се избегне повтаряне на сходен тип инцидент. При морското, морските пътища видяхме как се водят проучвания на национално ниво и някои от аспектите бяха покрити. в ЖП транспорта имаме големи закъснения в това отношение. Благодаря. А сега Робърт Зиле. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че някои от измененията в моя доклад са свързани с настоящата директива за, съвмест... Съвмест... за оперативната съвместимост. Относно компетенциите, искам Европейската агенция за ЖП транспорт да бъде единно звено, но дали да бъде изключителният, който взима решение, крайният, който ще взима решение, не мисля, че така ще бъде. Разбира се, относно инфраструктурата, Разбира се, ще трябва да помислим за разрешителните. А за тези разрешителни за безопасност, на този етап имаме разлики между държавите членки и относно локомотивите и останалият подвижен състав, вагоните. Мисля, че те попадат на този етап в националните законодателства, а, смея да твърдя, че Източна Европа като цяло е много добре интегрирана. Като, не говоря от географска гледна точка, а като а, от пазарна гледна точка. И мисля, че на този етап няма ясни разграничения относно приходите на агенцията. Разбира се, то, те ще идват частично от печалбите за износ. От износ. Но пък трябва да вземем предвид и ситуациите в отделните държави членки, защото взимаме парите на накоплаците за подобряване на инфраструктурата. А, основа на подобряването на инфраструктурата ще имаме вече сертификация. Така че за производителите тази Европейска агенция е нещо добре дошло, защото ще има сертификация на типовете локомотиви, на вагоните и така нататък. Така че смятам тази агенция, тя трябва да остане най-добрата възможност за обединение. Това е първото по моя подход. Второ, искам да се увеличи отговорността и доверието в тази агенция. Особено като си има предвид разликата в националните законодателства. Трябва да помислим и за а, гражданската отговорност при взимането на решения и последвали, примерно, щети. Именно за това смятам, че трябва да се увеличи отговорността на агенцията. Искам също да погледнем и достъпа до пазара на трети държави. Това е много сложен въпрос. Така както каза и колегата Крамер, в Източна Европа и Балтийските държави ситуацията е малко странна защото сертифицирането на вагоните се прави от частни фирми. По много случаи те са и от трети държави. А, това означава, например, че финландските вагони не могат да отидат в, на естонският и латвийският пазар, т.е. в съседните страни. Тоест, те не оперират в Европа. Но, разбира се, бивша колега президента на Естония и реши да използва естонски локомотиви. И реши да отиде така за посещение в Латвия но трябваше да получи разрешение от Латвия дали е, този вагон има нужната, нужния сертификат за безопасност. И... А пък от друга страна имаме примерно един локомотив, който идва от Санкт Петербург и той може да премине през почти всички европейски държави. Така че това е абсурдно. Мисля, че то, трябва да решим този въпрос. И накрая, относно езика. Мисля, че ако някой комуникира с агенцията на ня, някой от европейските езици, комисията, агенцията трябва да може да отговаря на същия. Разбира се, това не е лесно постижимо, но не е толкова а, скъпо. Благодаря. four minutes, благодаря. Доминик има две минути. Euh, Благодаря. Искам да направя едно музикално сравнение. Европейският ЖП концерт е в Европа е като 120 музиканта, на които са раздали различни инструменти и нямат диригент. Така че няма никаква хармония. И мисля, че ние трябва да напишем партитурата за диригента и да дадем възможност на диригента да си върши работата. Диригента ще бъде агенцията. Четири мисии, три от които не са толкова проблематични. Едната от тях обаче трябва да бъде дискутирана. Относно правомощията на агенцията, мисля, че не е проблем. Връзката с комисията не е толкова проблематична. Връзките с националните органи също не са успорвани. Но основният проблем е сертификацията, защото там вече имаме правно задължителни правомощия и мисля, че нещата стават различни. Тоест, единното гише. Това е Европейската агенция, иначе никога няма да имаме оперативна съвместимост. Но това не бива да означава, че ще се оспорват европейския сертификат и също разрешителните. За националните правила и за регионалните правила – те, националните агенции, могат да поискат допълнителни а, изисквания от а, съответната европейска агенция. Естествено, не можем да защитаваме спецификите на националните агенции, иначе никога няма да имаме оперативна съвместимост, но мисля, че националните агенции ще си имат достатъчно работа между прилагане на оперативната съвместимост, пускане на пазара и контрол. Така че изцяло националните операции няма да намалеят. Няколко забележки относно сроковете, организацията. Мисля, че това е много важно както също така и да знаем какви са изходите и какви могат да бъдат и а, правните решения, т.е. примерно ако агенцията се противопостави на всичко, има разпоредби, финансови разпоредби за, за статута на персонала. Смятам, че това въобще не отговаря на изискванията пред агенцията. Тоест, да се изисква от агенцията всички, да се изпълни всички тези задачи, която които тя сега изпълнява с персонала, който, с който разполага. Защото това може да се окаже пагубно за ефективността, за оперативната съвместимост, за спазването на безопасността и за креативността върху креативността на самата агенция. Отговорностите трябва да бъдат възоснова на капацитета на агенцията езиковият режим, Берн го каза, е много проблематичен. Ако искаме агенцията да оперира на всички езици на Европейския съюз, никога няма да постигнем напредък. Относно преходния период, чувам противоречиви становища. Да се продължи, да се намали. вижте, трябва да имаме междинно решение. Ако е кратък този период, а имаме недостиг на средства, мисля, че това е нереалистичен възглед. Трябва да оставим по-дълъг период. Мистер Паньо, Благодаря, господин председател, каза господин Парню. Както казва и колегата Зине, тази промяна е много очаквана от целия сектор. И не разбира много красивата картинка, която ни описа колегата Рике. Но все пак трябва да поискаме подсилване на ролята на Европейската агенция по ЖП транспорт. И в духа на, на казаното от нашия докладчик, сертификацията тези, които искат да правят сертификация, трябва да имат избор да се обърнат или към националните е, органи, които занимават с безопасността, ако примерно локомотива се използва само на национално ниво, или към Европейската агенция. В случай, че става въпрос за международен влак, примерно. Това е единственият случай, когато може да, се, може да има такъв избор. И регламента трябва да внесе допълнителни допълнителни уточнения за наказателните отговорности на Европейската агенция и нейния персонал. Също така по член 64 отговорности от наказателен план за Националната агенция в случай на ЖП происшествие. И е, реципрочният достъп до ЖП пазара на трети страни както и проблемите с езиковият режим на агенцията, трябва да бъдат засегнати по-подробно в този регламент. Споделям в това отношение становището на докладчика. Но, съжалявам, че докладчика не е взел предвид в своя доклад нуждата от преходен период, за който Европейската агенция би могла да а, увеличи своите компетенции, своята мощ Смятам, че този преходен период ще позволи на, на агенцията да увеличи своята експертиза в областта на безопасността и е, ще приложи по-добре това, което колегата искаше за уточняване на дължината на преходния период. Агенцията днес си има просто нормативна компетенция и надали ще има скоро капацитет в областта на взимането на решенията. Особено пък като си предвид, че тези решения засягат директно безопасността на ЖБ транспорта. Така че трябва агенцията да осигури прилаган, капацитет за прилагане на новите си на, на решенията си. И такъв беше и случая с Европейската агенция за въздушен транспорт. Там направихме нужните адаптации. Присъединявам се също и към колегата докладчик Сянка Доминик Рике. Имаме нужда от разясняване на правомощията на агенцията и финансовите и, е, средства и средствата и в човешки капитал. Това е. Благодаря. Господин Бениан, 4 минути. Благодаря. според мен е важно да запазим скоростта, която сме набрали вече при създаването на единен пазар за железопътния превоз. Ако позволим на предприятията, железопътните предприятия да си останат в зоната на комфорт, т.е. да работят само с националните органи, тогава няма да стигнем до никъде с европейската сертификация, за да се възползваме от европейския пазар. Затова е за предпочитане Европейската железопътна агенция да се превърне в органа, който да издава тези едини сертификати. Въпреки току-що казаното, съм съгласен а, с някои от валидните аргументи на Робертс за ценообразуването, за удобството, което ще се предлага на тези железопътни а, предприятия, които ако не ги получат, ще си останат в зоната на комфорт вътре в държавите си членки Изключително важно е да имаме европейско сертифициране вместо националното, защото основното нещо, което трябва да постигнем е единен пазар за подвижния състав, така че той да има наистина добавена стойност. по въпросите, които повдигна Робертс, не искаме да създаваме рамка, която просто да а, разшири националните монополи и да ги превърне в европейски, така че трябва да се дават а, избор, а, възможност за избор а, и а, различни маршрути за издаване на европейския сертификат. Трябва да има диференциално ценообразуване, различни цени, просто казано, според зоната на използване. Това, което не искаме да се случва е Европейската агенция, която да задава цена, която е за позволима за Deutsche Bahn или за френската система. Те могат да си я позволят, но малките оператори няма да могат да намерят такива пари и ще трябва да се удовлетворят с някаква ограничена зона с ограничен маршрут и така нататък. Имаме проблемите с балтийските държави, с много малките предприятия там, т.е. трябва да вземем предвид и техните а, нужди, т.е. сертификата не може да е на една единствена цена, трябва да е на различни цени. Сега за езиковия режим отновно, основно предвид пак малките предприятия. Трябва да видим какви са отношенията между националните органи и Европейската агенция. Европейската агенция може да използва националните органи като подизпълнители за издаване на тези сертификати или даже а, националните органи могат да действат като агенти, като посредници, т.е. местните оператори да могат да се обръщат към тях а, всички от тези, които не им се иска да отиват отвъд националните органи за кандидатстване за сертификат. Но самия сертификат трябва да има европейско европейско измерение, т.е. у нези компании, които осъзнаят, че има възможности за тях отвъд националните граници и в други държави членки да могат да се възползват от такава възможност. Тоест трябва да се справим с тези въпроси, но това не може да стане, като кажем, ами нека Европейската агенция намери разрешение те да се оправят, защото в такъв случай може да се стигне до много високи цени, основно имам предвид тук малките и средни оператори всяка компания, която смята, че е дискриминирана по някои от правилата, да може да се обръща да обжалва съответните решения пред Европейската агенция. Мисля, че по този въпрос работим с другите докладчици, с Михаил и така нататък, за да решим тези проблеми. Всички имаме волята да ги решим. Господин Крамер има 4 минути. Още веднъж Европейската агенция се превръща в централен орган, но тя трябва да си сътрудничи с националните органи. В много от тези случаи те ще бъдат решавани на национално ниво, така че трябва да конструираме тези взаимоотношения правилно. Напълно съм съгласен, че щом започнат да се появяват национални така изблици в една или друга зона, няма да стигнем до никъде с подобен подход. Ето защо е важно да се дефинират ясно правомощията. Робертс много точно го каза, къде са всъщност разликите, къде са несъгласията. Ако погледнем ситуацията в Балтийските републики, вие си сътрудничите с Русия и с Финландия по тези въпроси за взаимното, взаимната заменяемост и съвместимост. Същото е и с Полша. В Съединените щати е, например, не приемат е, съществуването на европейско пространство и се изключват двустранни споразумения. Те могат да пътуват до Берлин с самолет, до Лондон. Това не им пречи на американците. Но ние, за да пътуваме до Съединените щати, а, ние ще смутим местния пазар, ако ползваме двустранни отношения, а не отношения Европа-САЩ. Русия не е част от Европейския съюз, но въпреки това има отношения с нея. Би било хубаво Европейския съюз да влиза в подобни споразумения Например, локомотиви могат да се произвеждат в Русия, да се изнасят за Европейския съюз, но те в такъв случай трябва да отговарят на изискванията на целия Европейски съюз, на всички държави в него. те вече се намират в известно облагодетелствено положение. Искаме да избягваме ситуация, в която е, руските локомотиви могат да пътуват само до Финландия, но не и на друго място. Според мен трябва да започнем да работим в тази посока, да казваме, ние сме Европа. Може да има между нас някакви различия, но сертифицирането е европейско. Разбира се, има много различия, както вече ги посочихме между различните държави членки. Има разлики при трамваите, при а, теснолинейките и така нататък. Брайан, тук не говорих за исторически унаследените теснолинейки. Можех да го направя, но не го направих. Та или иначе има такива различия. Та или иначе трябва да дърпаме въжето в една посока всички ние. Искам да благодаря на докладчиците за дебата и се надявам и с комисията да сме на едно мнение. Преди да дам думата на господин Кохличек, искам да приветствам група посетители, изватели, а, поканени от госпожа Ризвек от една асоциация, която май името не можах да произнеса кой, кой знае колко добре, от една френска провинция, така че искам да ги приветствам с добре дошли в Комисията по транспорт. Надявам се да поостанете и да ви е интересно. Господин Кохличек има 4 минути за изказване. Благодаря, извинявам се, но искам да се върна на някои технически въпроси, които според мен колегите подценяват. Защото ако имаме една система, как работи инфра, инфраструктурата. Имаме няколко такива системи в Европейския съюз. Това ще доведе и до разлика в правилата за тестването им. Ако имаме а, е, различни системи на а, електрическите влакове, тогава всяка система ще изисква различно тестване от другата. Затова колегата правилно отбеляза, че ако имаме една система за контрол и проверка, единна е тя, и ако в същото време време приложим друга система, прилагаме в момента друга система, няма да получим правилния резултат. За това трябва да има конкретни специфични системи за контрол на подвижния състав и отделните видове инфраструктури. Не става въпрос за политически въпроси, става въпрос за техническата реалност на място. И ако искаме да създадем едини правила за безопасност, едини технически правила, и ако искаме националните органи да ги спазват и ако искаме Европейската агенция да осъществява надзор за това изпълнение, тогава никога няма да излезем от порочния кръг на изключенията. Ще има толкова много изключения. След толкова години в бранша не мога да се съглася с подобна безсмислица. И аз ви благодаря, ако мога да кажа няколко думи след това, което каза а, Михаел за унаследените а, теснолинейки, те ще бъдат а, изключени от а, четвъртия пакет от тези правила и разпоредби, но трябва да признаем и проблема, а, с който се сблъсква а, съответната агенция, когато една такава унаследена стара линия се влее в някои от модерните, тогава започват а, трудности, които се надявам Европейската агенция да работи с местната агенция и да решат тези проблеми. Може би ще има един по-широк консултативен орган, който използва Европейската агенция, така че търся да видя някакъв компромис по тези унаследени стари линии, където пътуват все още парните локомотиви. Те са толкова красиви, те са прекрасни. Ние вече сме надраснали ерата на парния локомотив, но тъй или иначе аз съм технофоб и не знам какво е решението на този въпрос, така че може да ме обвинявате, ако нещо видите проблем. Следващия оратор, 5 минути. Пълно а, съгласие имаме с вас по отношение на историческите линии. Нещо, което не е променено във вашия доклад, а именно остава възможността за изключения, за дерогации, които се дават от, държавите членки. Така че това остава като възможност и ще посрещне нуждите на тези а, теснолинейки, на тези стари линии и операторите по тях. Искам да благодаря на господин Зиле за неговия доклад. По-скоро нашата а, дискусия беше за архитектурата на безопасността и а, оперативната съвместимост, но доклада на господин Зиле покрива трите основни пункта, а именно наказателна отговорност и отговорност в общия смисъл на думата. Това ще бъде според мен и основното при дискусията на, за безопасността и а, взаимната съвместимост. Също така трябва да има орган за обжалване. Това е въпрос на обсъждане между Европейската агенция и националните агенции. Доминик и някои други споменаха също и въпроса за бюджетните ресурси. Така че благодаря ви много за вашия доклад по тези три пункта. Има и някои други технически въпроси, по които ще продължим да работим с докладчика. Ще направя две основни забележки за отношенията между Европейската агенция и и националните агенции, възоснова на това, което чухме от докладчика и другите. В момента а, трябва законодателството да задава общата архитектура, обща структура и от гледна точка на комисията това е ще е отговорност на Европейската агенция. Но разбира се, ще има много място а, за а, организиране на специфични отношения между Европейската агенция и националните агенции. Както вече се каза, Европейската агенция няма да замести цялата работа, която в момента момента се върши от националните агенции. По-скоро ЕРА ще се занимава с сертифицирането в областта на безопасността, но ще работи с националните органи по безопасността. В този смисъл Европейската агенция трябва да има някакви правомощия да ангажира или да работи заедно с а, отделни национални органи или с група от тях? Знам, че има някои специфични особености на железопътната мрежа в някои държави, като например в Балтийските държави, където междурелсието е различно. Тогава трябва да има възможност самата Европейска агенция да работи директно с тези изолирани мрежи, защото в полза на Европейската мрежа трябва да се развиват такива отношения между Европейската агенция и националните агенции, за да им им помогне Европейската агенция да улесни отношенията им с съседните държави. Разбира се, ще продължим да работим с докладчиците, за да може да се доразвие в този смисъл текста. Отново ви благодаря за доклада и много благодаря на председателя за широкия тон на дискусията тази сутрин. Благодаря. Uh, Робъртс. Благодаря на всички колеги за коментарите. По преходния период, действително в доклада си не обърна голямо внимание на това, но получих доста изменения в този смисъл и те представляват добър компромис. Относно разходите, и до каква степен Европейската железопътна агенция може да таксува своите услуги. Не се дава определение на това. Имаше някакви референтни стойности, но ако решите тази агенция да е единствената, която предоставя подобни услуги, това означава, че дейностите на националните агенции не са регулирани. Много трудно ще бъде и сътрудничеството между Европейската агенция и националните. Много е трудно в днешно време да се обясни на предприятие, което иска да оперира на даден пазар, даден национален пазар, че ще трябва да извърши цялата работа в Валансен във Франция, например, а след това да пренасочи съответните мутриси. Как ще обяснят тези предприемачи на клиентите високата цена на билетите? За това, по мое мнение, трябва Европейската железопътна агенция да бъде единното гише. По този начин ще, целият процес ще е по-ефтин и за националните агенции. Това е принципа. Например, в случая с Русия би било добре, ако можем да си сътрудничим с руското БДЖ. Наистина, аз бих се радвала, ако имаме такива взаимоотношения. Ако, например, Латвия или Естония съвместната им железопътна структура реши да си сътрудничи сътрудничи с Русия посредством Европейската железопътна агенция, нека да им позволим да го направят. По този начин ще има много по-силна връзка. Нека да им позволим на тези държави подобна альтернатива. Наистина не считам, че това, което вие предлагате, ще е възможно. Европейската железопътна агенция по настояще не може да получи достъп до подвижния състав в Русия, например. Но в последствие, за бъдеще, това би могло да бъде възможно. Така или иначе, благодаря ви за коментарите. Мисля, че ще стигнем до добър компромис. А, още нещичко, ако позволите в доклада на госпожа Билбао беше засегнат и този технически елемент. Много а, важно е железопътния пакет да бъде разглеждан като цяло. И а, ще има известна, а, из, известен празен период между приемането на, на законодателните актове и тяхното прилагане – и затова нека да помислим дали не би трябвало да действаме малко по-бързо. Благодаря ви. Благодаря, Робърт. Още нещичко и от мое име по техническите аспекти. Зная, че всички работите заедно, заедно с докладчиците в сянка. Наистина последното нещо, което искаме е да имаме доклад, в който се казва едно и друг доклад, в който се казва обратното. Така че тримата докладчици и докладчиците в сянка трябва да държат под око това, което се случва по другите доклади, за да може да имаме един последователен подход като парламента. Сигурен съм, че работите по този начин, но просто а, исках да го отбележа. Крайният срок за внасяне на измененията е 16 септември, 6 часа след обяд. Ще гласуваме в комисията на 26 ноември и в пленарна зала на 24. С това приключваме за тази сутрин. Нека ви напомня, че днес след обяд сред нас ще дойде министър на транспорта на Литва. Той ще дойде в 3 часа. Нека всички да дойдем на време, за да го чуем. В 3 часа на гости ще ни бъде министър на транспорта на Литва. До по-късно.